Well, good afternoon, everybody. Welcome to our meeting this afternoon. We're appearing on Mr. Engstrom's camera already, I'm pleased to say. No doubt that will be on your Facebook site in a trice. Така че аз мисля по-точно, ако позволите, първо обаче да поздравя една от приятелките на нашата комисия – Това е комисарката отговаряща за цифрови технологии Нели Крус. Uh, много се радвам да кажа, че тя за едно много разумно решение да се нарича DG Connect или Генерална дирекция връзки, защото те свързват хората. И след малко тя ще ви разкаже за всичко това а ние ще следим отблизо. Така че ние поканихме госпожа комисаря да дойде и говори а, пред вас за плановете за, на четирте служби и нейните а, планирани действия през 2013, може би дори 2014, 2014 когато ще се работи на няколко фронта, тъй като знаем, че предстоят редица досиета. Доволен съм, че господин Ария се тук. Той е председател на работната група по дигитален единен пазар. Тя провежда заседания ежемесечно и много от вас са били на тези заседания. Поканили сме и представители на вашата генерална дирекция, на генерална дирекция здравеопазване, информационни технологии и данни и се надяваме, че тази тема е при сърце на всички. Особено а, добре е дошла сте, тъй като имаме нужда да попълним празнотите в познанията си, а може би и да представите пред нас предизвикателства и за самите нас през едните две години. С радост ви давам думата. Разбира се, ако имате и въпроси, имаме и списък с желащите да се изкажат. Госпожа Шансла. Господин председателю, за мен е радост да съм с вас. Винаги е било удоволствие и вдъхновяващо събитие да посетя заседание на вашата комисия. Едва ли са нужни много думи да обясна какво правим. Ще използвам цялото си време да получи от вас обратна връзка. Не е нужно да ви обяснявам, че днес, като имаме предвид економическата ситуация и дискусиите, които се водят повсеместно в Европа, виждаме, че всичко се фокусира върху създаване на работни места и постигане на ръст. А и цифровия дневен ред е свързан с всички тези а, сектори хоризонтално. И това е област, в която имаме възможност да обясним, че залогът е именно ръстът. А, ръст, а, залогът е също и създаване на работни места. както за големите, така и за малките предприятия. Това е сектор, който в който информационните и комуникационни технологии допринасят за ръст. Ползите са наистина реални, макар и това да е един виртуален а, инструмент. Датското председателство организира огромно събитие с хиляди присъстващи и там се бе обяснено какъв е залогът и какви са ползите за гражданите. Европейската интернет економика расте по-бързо дори отколкото китайската. За няколко години ще бъде около 5% от БВП-то. А именно това търсим. Междувременно интернет създава 5 а, работни места на всеки две съкратени. И това са последиците Um, uh, Като имаме предвид, че цялото развитие цифрово от една страна съкръщава места, но от друга страна създава работни, т.е. 5 срещу 2. И търсенето на умения в областта на информационните технологии расте невероятно. Аз винаги давам един пример и той не е проучван от, само от моите хора. Е едно независимо изследване в областта, че през 2015 година, говорейки за търсене и предлагане, ще има търсене за 700 000 работни места в Европа в тази сфера. Тоест, това е един криегален камък и ние трябва да подготвим тези хора, които търсят работа, образу... съответното образователно ниво и нивото на умения да съвпадат. Дигиталният сектор – и дигиталния свят трябва да улесни връзката между хората в Европа, тъй като все още съществуват някои, има някои цифрови препятствия, но повечето са вече в историята. Така че ние ще сме много активни да се освободим от, от пречките и да изградим един дигитален пазар. Показали сме, че можем да го постигнем с предложението за роуминг. Ние урязахме тези скандално високи такси и цени на услугите. Утре ще има и дебат в парламента и ще приключим с това предложение. Вие наистина Извършихте огромна работа, като ми помогнахте в моя натиск пред съвета. Сега, да видим кои са другите цифрови бариери и тях да свалим, за да създадем нови възможности за всички. Да започнем с единния пазар на далекосъобщителните компании. А, все още, господин председателю, не сме завършили комуникационния вътрешен пазар. А, ако го направим, ще се повиши БВП-то с 110 милиарда евро годишно. Наистина страхотна сума, голяма сума в, в джобовете на всички европейци. Как да постигнем този джакпот? Едно от основните препятствия е липсата на общи стандарти. И трябва да се повиши качеството на услугите и достъпа. Да започнем да го правим. Без а, такива цели а, няма. А, самите оператори, а, за тях е трудно а, да го постигнат а, по цяла Европа. А, тази година ще се ангажираме с органите по стандартизация и промишления сектор в тази област. Плюс това, аз искам всичко да поевтинее и да бъде по-лесно, достъпно, за да улесним бързият ръст. И колкото по-голямо е проникването, това ще рече 1,5 по-голям ръст на БВП, а, иновациите ще създадат 2 милиона нови работни места до 2020 година. И това трябва да се постигне, макар и да е трудно, за по-отдалечените райони. Аз обещавам на всеки европеец да има, да бъде дигитално свързан в или да има такава възможност. Така че с мерки за насърчаване на доверието и а, можем да имаме един конкурентно способен континент. Ще се върна пак. А, ще се върнем на тези въпроси в бъдещето и за това а, ние правим тези връзки. Също финансирането финансиране в по-голям мащаб от частният сектор. За това предложение всъщност има нужда от активна подкрепа от държавите членки и най-вече от а, членовете на парламента. И друг а, аспект, където трябва да постигнем поевтиняване, трябва да спестим разходи, да повишим а, разходосъобразността за повторно използване на инфраструктурата, гражданските комуникационни мрежи. За така, че всичко да се върши с по-малко пари и по-малко време. Можем да урежем разходите с 30% и сме се обърнали към Европейския съвет да постегне този въпрос, да разгледа този въпрос, лансирахме консултации. So we need fuel for the digital single market. So, let's Така, Удивителният потенциал за онлайн иноватори означава, че ще се генерира голяма съдържание, от което гражданите на Европа ще почерпят полза. Говорейки за а, иноваторите в мрежата, те са ключа към нашето бъдеще. Това е пътя към премахване на безработицата – вече се експериментира в няколко държави членки и хора, които са квалифицирани за високотехнологични работи, намират трудности да си намерят подходяща работа. Така че ние трябва да направим връзката между търсене и предлагане. така че ние лансираме състезания, конкурси, да гарантираме положение, при което тези предприемачи да могат да получат такива квалифицирани работници. Предприем, предприемачество, нова област, ще се фокусираме върху държавите членки, които имат най-голяма нужда и с проблеми в заетостта. Ще дадем на предприемачите възможност те да създадат. Не ние да създаваме. Ние няма да създаваме работни места. Идеи онлайн и разпространяване а, на широка нога. Като дадем на хората тази възможност, ние ще ги улесним да купуваме, да купуват, да продават, да и а, създават иновативни продукти. Ще лансираме и електронната самоличност и електронния подпис. И за да насърчим взаимното признаваме, ще приемем е, взаимната свързаност плюс и съвместимост. Е, плюс това ние искаме да разберем до каква степен хората в Европа наистина са взели при сърце онлайн комуникациите. Имаме нужда от а, е, такава една голяма, тясна свързаност с а, е, хората и възможност на всички да сърфират а, е, без ограничения. Всичко това е нашият голям залог. Колегът ми Лъпшние говори по, работи по а, предложение за авторските права и аз малко, може би, съм поизостанала колегата ми Бърние, комисаря Бърние, работи в тази област. Аз малко трябва да се дозапознаем с това. Междувременно нашето предложение е един начин да се започне промяната. Стотици хиляди а, осиротели произведения на литературата очакват разрешаване на, на въпроса им защото този въпрос още не е решен. Аз трудно мога да го обясна на хората, които са заинтересовани от, например, а, а, това. Ако не решим въпроса с а, осиротелите произведения на литературата, а, ще имаме затруднения, включително и в предаването на културата през граници. Утре ние ще насочим прожекторите върху а, тези теми с господин Ван Рампей, ще произнесе реч. Мисля, че много от вас ще, надявам се, ще можете да присъствате. Той ще говори за културното наследство. Между другото, в случая няма да го свързваме с економиката, а в смисъл ще нас блегнем над създаването на много работни места, но ще оставим инициативата в предприемачите. Съвета и парламента ще работят съвместно, но съжалявам, че амбициите може би не са такива, каквито трябва да бъдат. Изключват се опции за а, търговско използване на а, сиротелите произведения на литературата. Но ще се проведе и едно а, задълбочено проучване и надявам се, че когато се обсъди в този парламент, ще намерим решение. По мое мнение, ние сме пропуснали а, някои възможности. Най-малко трябва да подкрепим а, партньорствата, частно публичните партньорства. Трябва да покажем нашият ангажимент към промяната, като отворим всички администрации за гражданството това, което а, проповядвате, превърнете го в практика, това искам да кажа. Пазар, който е базиран на открити, отворени данни, ще донесе мил... десетки милиарди евро. И по този начин ще се а, подобри демократичния надзор, а, самия процес на създаване на политики. Тоест, това е един добър, прекрасен начин да задвижим дигиталната област. В, и аз се надявам, че в, мога да разчитам на вашата подкрепа. При това, господин председател, трябва да гарантираме едни правила, които са а, подходящи и модерни за бъдещето. Не само приятелски настроени към потребителите, но и водещи и довеждащи до най-добрите резултати. С ясни правила за това как да се защитат данните, как, каква да бъде връзката между юрисдикциите, между продуктите и услугите. А имаме 27 национални крепости, партньорства в областта на компютърните технологии, които в момента са много фрагментирани трябва ни доверие в нашият единен цифров пазар. Той трябва да бъде безопасен, сигурен, достъпен и подпомагаш на всеки един европеец, а все още твърде много не посещават интернет страниците. Неодавна посетих Италия и една, един плюс на правителството на Монти, че те издигнаха дигиталния дневен ред на високо ниво, но все още трябва да бъдат активирани, защото статистиката показва, че 41% от италианското население не е, е влизало никога в интернет, докато средното за Европа е около 30%, така че още много трябва да се направи, за да няма изключване. Изключването е, е катастрофа. И основата на нашето общество а, е точно обратното и не можем да си позволим да има изключване. И между другото, като трябва да не забравяме и хората с увреждане, европейците с увреждания, които трябва също да имат лесен достъп. 15% от е, европейските граждани. Те са 15% хората с е, увреждания и трябва... Имаме отговорност и към тях. И да ги включим също. Не можем да ги изключим в никой случай. Така че последователни стандарти за достъпност до мрежата. Никой не е става по-млад и дори а, а, преди време минах покрай изложбата тук и се вижда каква гъвкавост се проявява в парламента. ICT. Много често се казва, че средствата на информационната и комуникационна технология позволява на хората да останат млади и да поддържат една устойчива система и това е много по-важно тогава, когато се отчитат тези проблеми. Ние ще се опитаме да отключим много възможности. Между време, но трябва да направим интернет едно безопасно място. Това е един от другите проблеми. А, трябва да очертаем най-големите приоритети, уязвимите членове на нашето общество, малките деца. 75% от децата в момента използват интернета. Това е прекрасно, но там децата могат много да научат да играят, да се забавляват. Това е добре, но от друга страна, ние възрастните трябва да сме наясно за рисковете. Също така е, трябва е, учениците да бъдат включени онлайн в училище. Това е ситуация, в която имаме предимства и естествено осъзнаваме какви са и недостатъците. В реалния свят онлайн, както онлайн, така и офлайн, е, има рискове ние намаляваме рисковете офлайн чрез образование и така трябва да се подходи и към а, онлайн режима. Ние трябва да очертаваме една последователна стратегия за единия пазар, като стимулираме висококачествено съдържание на материалите, които се предоставят на децата и на второ място, чрез повишаване на информираността. На трето място, като се създава безопасна онлайн среда и на четвърто място, като се борим срещу злоупотребата с деца онлайн. Това са най-важните неща. Понякога Сесилия Малстрем говори по тези въпроси когато говорим за онова, което е поставено на карта, необходимо е да отчитаме всички възможности. Ние работим заедно с промишления сектор по този въпрос. Аз лично бих предпочела саморегулация, ако това може да се направи, но по някакъв начин, ако това не може да се постигне, трябва да се намесим. Безопасността и сигурността не се отнася само за децата, тя е валидна за интернет като цяло. Необходимо е да се отчита и а, уязвимостта не сме достатъчно готови. Е, подготвяме интернет стратегията за сигурността, гледаме и отвъд 2012 година е, преход от доброволно до задължително ограничаване е, между различните отрасли и в е, международен мащаб. И накрая, за да може да се изгради доверие онлайн, хората трябва да знаят и да разбират правата си. Кодекса за онлайн правата на Европейския съюз ще бъде готов до края на тази година. Ние сме дали на европейските граждани ясни насоки, ясно изразени всички тези мерки, ще засилят електронната търговия в единия пазар. Приветствам вашата комисия за удължаване на, работната, на мандата на работната група по електронната търговия. С удоволствие с екипа ми ще допринасяме по силите си за работата по това досие. Трябва наистина да работим по електронното правителство. Ние Работим в тясно сътрудничество по въпроси за конфликтни интереси, процесите на прозрачността, нови генерични сфери. Междувременно конференцията в Дубай по телекомуникации ще ни даде насоките за следващите периоди. Ще се ангажираме активно като наблюдатели. Междувременно ще се опитаме да променим статута си в ITU и съвсем накрая в цяла Европа, във всички държави, на всички равнища на управление се прилагат стратегии за конкурентоспособност. Ние трябва да покажем, че Европейския съюз заслужава да повиши растежа, работната заедост. Това е рецептата за решаването на проблеми, с които се сблъскваме в момента. Всички държави трябва да разглеждат възможностите онлайн, опитвайки се да се разширят, те задават въпроси, често получаваме сигнали че има проблеми с единния цифров пазар, пазар, които би трябвало да премахнем. Всички имат а, а, всички а, чуват въпроси, имам ли, ще имам ли достъп до пазара, когато се задават въпроси за Европа, трябва да сме сигурни, че отговора е правилен, а правилният отговор, че това съществува, функционира и е достъпно тогава, когато всички знаят това, ще бъде много по-добре за бъдеще. Благодаря ви за много откровенната, характерно откровенната оценка. Много хора искат да се изкажат. В 4 ще гласуваме. Може би малко ще можем да отложим. А, нека да се чуят кратки въпроси и кратки отговори. И, а, господин Арис, господин Ал, господин Косачник, господин Мандас, господин Обермай, госпожа Хансли, госпожа Макларкин, господин Енкстрел, господин Билан, госпожа Ройтова и госпожа Фархеян. Госпожа Гало беше втора. Иска ли някой друг, някой, който не си чул името, госпожа Тюн и госпожа Питикайнен? Кайнен? И така, уважаеми колеги, ще ви помоля, ако обичате да се вместите с въпроса си, един въпрос за една минута, нека по три а, въпроса. Ще дам на господин Ариас още една минута. Той може да започне. Той е председател. И ще включим и часовника. Господин Ариас, две минути, другите по една минута. Имате думата. Благодаря, господин председател. Първо бих желал да благодаря на госпожа комисар за нейното присъствие днес тук след обед. Лично аз, като евродепутат, бих желал да отчета направеното в IT сектора. Все още много неща, бя... все, много неща са направени и все още много ще бъдат направени и в бъдеще. Госпожа комисар говори за упростяването, иновациите, изграждане на доверието, проблеми свързани с сигурността и безопасността изключително важно е упростяването. Имаме 27 различни разпоредби. Това не дава възможност системата да функционира. Трябва да бъдем много по-ефикасни, ефективни, да упростяваме процесите. Във връзка с иновациите има предложения на комисията, насочени към иновацията. Необходими са двупосочни информационни канали. Това е нещо, което е на масата вече и нещо, което ние самите одобрихме тук в 2010 година. И това е нещо, което според мен също е от ключово значение, защото предоставя на потребителите информация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 ми, ако не се лъжа, вие ще председателствате работната група по електронна търговия. Като председател на нашата работна група, трябва да кажа, че получихме много информация от хората, които работят в IT сектора. Научихме много от експертите в момента, научихме много и от опити. Още нещо, което не сте включили е а, роуминга на данни. А, бъдещето на а, на търговията е М-търговия, мобилна търговия, а не толкова е търговия, не толкова електронна. Госпожа Гала има думата. Благодаря, господин председател, Благодаря, госпожо комисар, за тази презентация. Аз ще говоря много бързо. Имам два въпроса. Първо, що се отнася до законодателния пакет с електронен подпис и идентифициране и електронно верификация. Това дава доверие на потребителите в електронната търговия. Искам да ви помоля, вие да ни кажете какво се очертава, какво извлякохте вие от публичните консултации, организирани миналата година. На второ място искам да ви попитам, имайки предвид защитата на личните данни, удовлетворително е това, което се прави като законодателни предложения на комисията, но малко се тревожа във връзка с съгласието, което би трябвало да бъде експлицитно, изрично. Къде е границата, за да не стане това пречка за електронната търговия? Благодаря, господин Козячник. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, благодаря ви, че сте тук при нас. Аз ще бъда съвсем конкретен. Колегата ми Пабло Ариес е с по общ подход, защото той отговаря за тези въпроси в комисията. Много често ни обаче говорим за тесните места в електронната търговия. Виждаме напоследък увеличаване в микроплащанията. Нашата комисия отговаря за стандартизацията на услугите и това е една от основните ни движещи сили, за да може електронната търговия да бъде по-подходяща за потребителите, за да може да се подобри доверието в тях. Искам да запитам, комисията прави ли някакви усилия да подготви стандартизация за микроплащанията на европейско равнище? Благодаря ви за кратките въпроси. Сега ще помоля госпожа комисаря да отговори на въпросите. И след това господин Мандерс ще започне следващия цикъл. Ако ми позволите да започна с собствения ви въпрос, защото това беше доста заинтригуващ въпрос. Вие знаете, че нашата генерална дирекция от сега нататък ще нарича DG Connect. Малко е бюрократично да се гледа само писмения текст, трябва да се слуша значи нямаме право на повече от 5 букви. А, значи ако го видите с едно N написано, а, това не е грешка, е нарочно. Тук става дума за връзка а, между това, което правим и това, което прави новата генерална дирекция, новите предизвикателства. А, а, така че това звено да се вмести в начина по който се работи по цифровата програма. Ние не само проповядваме, ние действаме. Обновихме една трета от звената, съкратихме някои директорски позиции. Това означава, че ние наистина а, се а, смаляваме и по този начин изпращаме а, правилен сигнал към външния свят. А, страшно се вълнувам от това, което става в различните страни, особено в държавите, които господин Ария познава най-добре. Някои големи предприемачи предприемат инициативи, в рамките на своите организации да създадат едно поле, в което начинаещите предприятия получават възможности в цифровия свят. Тази инициатива в Испания продължава да работи и в други държави членки, т.е. това е някакво опипване на а, сферата, в която се появяват нови предприятия, предприемачи, бизнес модели и така нататък. Тук има а, много съвети, които могат да се дадат. Това се прави и около Кеймбридж за, за начинащи предприятия. Следователно е чудесно да бъдете в среда, в която може да получите подкрепа и съвети. Малко ми омръзнаха всички тези истории, ние да станем нещо като Силициевата долина. А, ние си имаме центрове, в които се работи отлично. Би трябвало да упростим редица проблеми, които са поставени на карта. И ако ми дадете една минута да обясня какво се планира и какво ще започне в Испания да се прилага като кампус парти в края на в края на август в Берлин 10 000 деца от 14 до 18 годишна възраст са поканени в бившото летище. Там ще прекарат една седмица. Просто обяснявам и, обяс... и обсъждам а, а, и се запознавам с техните идеи. А ако сте в Берлин през тази седмица, горещо ви съветвам да посетите тази страхотна проява. Тя е отлична. Сега, когато говорим за електронния подпис, госпожа Гало говореше по този въпрос в края на май, след няколко седмици ще бъде старта на моето предложение за преработената директива за електронния подпис. Основният проблем е да се осигури правна сигурност, защото това е а, застрашено. Самият инструмент не е труден, но ако няма сигурност, забравете. А, нещо се представя като златно, но ако няма доверие в него, то не струва и пукната пара. Ние сме в състояние да докажем, че цифровия пазар е много ценен. Ако можем да направим функционирането на електронния подпис и електронната идентичност функционална. Това ще постигне голям напредък в редица други сфери. Проведохме консултации. Този месец ще бъдат направени предложенията. Електронната а, защита на данните. Много следат, внимателно се следи директивата за защитата на електронните данни. Много е важно тези разпоредби на директивата да се прилагат последователно, да се даде възможност комисията да изпълнява съществуващото законодателство, анализирахме резултатите и ще предложим технически мерки за тяхното приложение в близките месеци. Това е в програмата ни за непосредствени действия. Господин Косачи говореше за електронната търговия. Това е един от много интересните въпроси, свързани с електронния подпис, също така електронната идентичност. Ние предложихме инициативи, които да дадат възможност на бизнеса да изгражда служби, основаващи се на обмяна на данните, да се ревизира рамката за защитата на личните данни, за да може да се определят ясни цели за електронни обществени поръчки. Аз искрено се надявам, че ако всички тези въпроси се съчетаят. Аз тук говоря и за ам, компютърните облаци. Някои хора казват, че по този начин се напада личното ни пространство говореше се за защита на личните ни данни. Ако нещата не се направят както трябва, а, ще бъде лошо, но ако се съчертае с, обаче с, с електронната търговия, това може да доведе до нова работна заетост и растеж в економиката. Председателя, ние обсъждаме въпросите. Зададоха се също така въпросите за микроплащанията, но може би ще го обсъдим по-нататък и също така деня на отворените врати трябва малко да побързаме, ако госпожа Гебхарт не, е, не е, бърза. Господин Мандерс, господин Ханслик, за по една минута. Благодаря, благодаря госпожо комисар за това, че разказахте за много планове и се надяваме, че вашите предложения ще се облекат във формата на нови директиви и да имаме едно хармонизиране, пълно хармонизиране. Но за да могат вашите, гражд... вашите предложения да станат реалност, трябва да се радваме на подкрепата на гражданите. А дали го имаме? Мисля, че много хора имат отрицателни емоции, базирани на а, предразсъдъци. Въпросът ми е, можем ли да използваме този портфейл, а, за да информираме гражданите по един а, така непристрастен начин? а, и да се радваме на подкрепата на европейските граждани. втория ми въпрос. Информационните технологии не могат да съществуват без правата на интелектуална собственост. А, вие реагирахте по акта. Може ли да разкажете малкото, малко повече? Аз не можах да разбера в вашата статия по този въпрос какво имахте предвид. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Хубаво е да се засили доверието. Искам да обърна внимание на няколко проблема. Относно правната несигурност при потребителите. Забавене на доставките, поръчки, които са платени, но след това не следва доставка такива неща се появяват в платформите. Ние искаме голям, по-голямата част от потребителите да ги спечелиме, за да могат да бъдат решени тези проблеми. Също при, при трансграничните сделки, проблемите с доставки на продуктите, например при нас в Австрия, високи цени за опаковки и за експедиция по-големи разходи за експедиция в други държави. Ако трябва да се насърчи търговията, трябва да се измислят по-добри решения и по-добро, по-добра спедиция и експедиция на услугите. За да можете да постигнете повече хора, спечелени за търговията. Благодаря. Господин Ханслинг. Госпожа Ханслет. Госпожо комисар, благодаря ви много за интересната информация. Аз имам въпрос, подобен на този на господин Мандърс. Аз прочетах статия за вас и вие, когато говорихте за акта в Берлин и казате, че акта е мъртва по споразумение. Ако това е положението, как е, това ще се претвори на дело в, интере, в интернет и защитата на е, правата на интелектуалната собственост. Благодаря. Госпожа комисари, ще започна с е, това да изпълняваме на време поетите ангажименти. Напълно съм съгласна. Трябват ни много солидни аргументи за да се освободим от ограниченията при комуникирането с външния свят. Времето не е наш приятел винаги. Ние говорим за цял един пакет, свързан с цифровия дневен ред. това е един дълъг списък. Има много въпроси, свързани с портфелите на всички мои колеги, в които трябва да постигнем резултатите. Някъде, ако има пропуск, се отрезява и на другите. Um, за, относно продажбите, трансграничните електронни продажби, и нека го кажа до, така елегантно, бавно остават нещата. Но от, едно от очакванията на всички участващи е друго. Но това е едно от доказателствата, така да се каже, за единния пазар. Цифрови един пазар. И винаги съм казвала, това е дигитален пазар който той ще отговаря а, за всичко и той е носителя на една революция в технологиите, но защото по дефиниция при него няма граници. Така че днес 37% от гражданите купуват стоки и услуги онлайн. Това не е чак толкова впечатляващо, поне за мен и ако го комбинирате с цифри за другите територии по света, но от тези 37 само 8 са трансгранични. Тоест, самото начало сме така да се каже. За това мисля, че тук сте прави. Дължи, дължи се на правната разпокъсаност, на липсата на доверие, така че имаме пак въпроси като комуникация, информация. Между другото, ето това а, а, са важните неща. А, и пак се връщам на вчерашното проява. Ако сме сигурни, че ще помогне на хората, особено за застаряващото население, но и а, опит, който сме натрупали, а, примерно в Великобритания, да речем в здравоопазването, а, се вижда един невероятен скок в спасяване на човешки животи, в намаляване на разходите. Колко е важно да се даде доверие на хората и говорейки за изпълнението, за успехите, именно правната фрагментация Не стига вече сме говорили, хайде да действаме в бъдеще, а нека да говорим, да, да действаме сега, съвета, парламента и разбира се и комисията. Аз лично трябва да започна с комисията. Но и трите институции са тези, които да отговарят за изпълнението. Ако ние не сме в състояние да решим този въпрос, ние само, не само губим почва под краката си, а просто предаваме а т.е. изпускаме една а, възможност, голяма възможност в живота. Да информираме гражданите. Това е вече свързано и с въпросите, на които се опитвам да отговоря. Гражданите трябва да бъдат информирани, трябва да бъдат наясно с това, за какво става думата. Дума. А, сега за акта също, говорейки за информация или това, което се случи в Берлин, на където бях и аз, беше впечатляващо. 4000 работещи в мрежите. Това са хора, които е, са ангажирани в този цифров свят. Хора, които се стараят да постигнат максимална свобода свобода в интернет и разбира се, а това и за мен бе предизвикателство по време на този перформанс, няма безплатен обяд. Трябват ни правила на играта. Затова няма две мнения, но аз съм за не само свобода на словото и плурализъм на а, медиите, но и за свободен интернет. Но трябва да гарантирате, че поне няколко правила трябва да се спазват. Това се случи там. И това е един от колегите ми го има като ключово в своя портфейл. За мен е най-важно че, това, че трябва да решим сърцевината на акта. Това е защитата на интелектуалните права и на там а, упражнявам натиск аз. Да се види къде е залогът, в какво е залогът. Тази публика, ние трябва сериозно да я, да я вземем на сериозно. Те не, не само, че гласуват с краката си, т.е. напускат. А, това са хора, които си имат твърда линия в подхода им към цифровия свят и всички възможности, които той дава. Между другото, те създават работни места, те стимулират економиката. И това, което тук е важно, е, че това по-младо поколение също си дава сметка – че ние сме тези, които трябва да изковем няколко е, юридически правила. И това, което аз казах тогава е, че това, което вие като парламент публично предавате като информация, за вас няма да бъде изненадващо това, което съм казала, че това, което ние сме направили в колегията, е да пращаме предложения към съда. Становището на съда не става дума, че казвам някаква новина, поне от опита си до сега. Знам, че съда, на съда му трябва две години, докато произнесе решение. И нека вземем предвид тази реалност. За това да се фокусираме не върху една пясъчна кула, а да слезем на земята, да видим реалността. Какво казва Европейския парламент и къде е залогът сега. Така или иначе, и да няма недоразумения. Аз подкрепям Кал Дехох. Аз също съм помолила. Моля, бъдете реалистични. Не мислете, че не е справедливо, когато други, а те са многобройни, не се съгласяват изцяло с нашата политическа линия. Мисля, че момента като че ли сме се качили на една пясъчна кула. Трябва да се да, да общуваме а, с а, с гражданите и да разбираме, да знаем какво мислят те. Благодаря много. Още шестима души са а, в списъка. Пак отново три блока по три. Госпожа Макларкин госпожа Ройтева. Госпожа Макларкин първо. Благодаря, благодаря ви, госпожо комисар, за това, че идвате тук и обсъждате широкия ресор, а, с който се занимавате. Очитате огромния потенциал на вашия сектор и е, всичко, което можем да постигнем. Трябва много добре да осъзнаваме защитата на самоличността онлайн, особено когато се опитваме да опазим децата в цифровия свят. Много се радвам, че работите заедно с госпожа Малстрем в тясно сътрудничество, за да може да се отразят действията, които предприемаме за работата по организираната престъпност. Исках да говоря с вас за достъпа. Достъпа до интернет е един от най-големите проблеми за мой избирателен район в източната средна част на Англия. Искаме това да бъде лесно и ефтино Искам да ви попитам как ще, какво ще направите, за да може това да се приложи във всички държави членки? и Кой го прави ефективно, кой го прави по различен начин от другите държави членки, да се осигури достъп до всички? един от големите проблеми е, че има малки компании, които имат иноваторски решения, но те нямат право да участват в големите държавни поръчки, тъй като те биват отхвърлени като дребни а, доставчици, как може да им позволим да участват, а, за да може да се постигнат новите цели. Господин Енгстром, благодаря госпожо комисар, ще започна с съгласие за някои неща, които казахте по въпроса за обществения и държавния потенциал. Съм напълно съгласен с полусирителите, произведения на изкуството. Напълно съм съгласен. Аз съм докладчик в Сянка в моята комисия. Наистина има пропуснати възможности. Мисля, че би било добре комисията отново да се произнесе по въпроса. Но когато говорим за предприемачи, неутралността не е ли обект на законодателната дейност? Преди няколко години Имаше, да кажем, една малка компютърна фирма, когато тя порасна, нейното участие е блокирано. А по въпроса за акта, комисията изпратила ли е акта на съд? Това са нещата, които бихме искали да разберем. Благодаря, госпожо комисар, ако може малко по-бързо. Много внимателно ви слушам, а понякога обаче толкова се ентусиазирам, че отнема повече време. Акта днес ще бъде изправена пред съда. Това беше последната, последния сигнал, който получих от Карл. Е, той е комисаря, който се занимава с този въпрос. Неутралността на мрежата аз помолих националните регулатори да ми предоставят данни за прозрачността, блокирането, прехвърлянето. Вече сме говорили за доставянето на данни. Обещаха ми, че този месец ще имаме данни, а, това ще бъдат допълнителни насоки, може би някакви по-стриктни мерки за да може да се предоставят на потребителите онова, което те заслужават. Нека да изчакаме, да видим какво е положението и ще ви информирам. По отдалечените селски райони, когато в началото на мандата си казах, че всяка точка на Европа би трябвало да бъде свързана. Аз имах предвид и селските региони. Аз а, знам, че малките предприятия не се интересуват да инвестират в истинските отдалечени селски райони без допълнителна помощ. Именно затова комисията излезе с, с механизма Connecting Europe, който е предназначен отчасти за насърчаването и развитието на широко спектърния интернет, правят се изчисления за а, внасяне на известни средства 9,2 милиарда евро, няколко милиарда също така за създаване на възможности за потенциални инвеститори да се включат винаги казвам на потенциалните инвеститори, продължавайте да мечтаете, ще има огромен растеж, но когато говорим а, за средства, за лостове, там има около 70 милиарда налични. Но ако обичате, да, напишете ми на едно лище конкретните примери, защото имаше конкретни примери и в Великобритания. Едното беше в Кент, другото близо до Бирмингам, където а, схемата е успешна. Нека да видим дали не можете да получите съвет как точно да се направи това. Това е с предприемачите в мрежата. Интересно, между другото, е, че има предложения по в рамката на структурните фондове за периода 14-20 година, когато говорим за цифровото развитие. Всичко това е включено в структурните фондове и това би било много а, голямо предизвикателство за селските региони. Госпожа Ройтова изпуснах, извинявам се. А, последните а, ще бъдат а, четири. А, госпожа Тюн, след това съвсем накратко ще обобщя въпроса. Госпожа Ройтова. Благодаря, ще бъда много кратка. Обсъждаме често тези въпроси тук. И комисията не е съгласна с моето предложение да се а, включи и фотографията. Така че първият ми въпрос е дали ще направите нещо под същата шапка и за фотографията. Вторият ми въпрос има ли план или някаква цел поставена за процедура за борбата срещу хакерите и какви са плановете ви в областта на защитата на данни? Третия ми въпрос. Мислите ли за проекти, които ще помогнат на родителите да се грижат за децата си? Не говоря сега GPS и за мобилните а, апаратия за нови неща, съвсем неща, не да речем непременно чипове, но нещо подобно, нещо с което децата да мог, а, родителите да могат да следят децата си. Три въпроса за толкова кратко време, това беше забележително. Благодаря, госпожо комисар, че сте днес тук. Искам да се спра на един комплекс от теми, а именно копирайт и обществото. колективното общество и авторските права. Аз бях тогава докладчик за културата и трудностите бяха с един законопроект, който трябваше да бъде дискутиран в основа на авторските права. Затова питам, комисията вижда ли шанс пакетите, които са свързани с авторските права, да бъдат доставени като един пакет. И втория кратък въпрос. Интернет е платформа за стопански действия. Има големи политически въздействия. Казахте, че 4000 души при вас са били, които са казали не може така да се налага акта. Комисията занимава ли се с обществено-политическите основни въпроси или отделните генерални дирекции дискутират тази тема? Благодаря. Госпожа Тун, за една минута. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, вие казахте, че бихте искали по-ефтин и по-лесен достъп до широко лентовите услуги. Но предложението за роуминга, което получихме от е, Европейската комисия, не беше никак ефтин. Ние трябваше да се борим за доста по-низки цени. Затова първото, което искаме от вас е едно е, обещание, че наистина се борите за действително е, ефтин широколентов достъп. И второто е, аз искам всички да са свързани, т.е. свързана Европа, да имаме такъв инструмент. Но не се ли страхувате, че това може да помогне и на по- добър достъп само за онези, които вече са си добре свързани в сравнение с онези, които действително а, се а, нуждаят от това. Петикан. За една минута. Благодаря. Много накратко. По отношение на тази а, дневен ред, първо, що се отнася до свързаността? Благодаря за вече свършената работа. Аз мисля, че ключовият въпрос се опира до мобилният интернет свързаността, а това се дължи на факта, че ни трябват паневропейски актьори или участващи на сцената, за разлика от това, което имаме в момента. Така че какви са следващите ви плани, планове? Иновация на европейско ниво, нови услуги. Какви планове имате? Имате ли идеи в тези област? Благодаря. Добре, благодаря на всички, че бяхте така кратки и ще помоля госпожа комисаря просто да прелети диагонално по всички тези а, въпроси, като да даде отговори. Думата свързано се винаги също я свързваме и с фотографията. Да, съгласна съм, но това е много скъпо начинание. Нямаме пари за това. Ние сме го дискутирали по принцип е, това е задължително. Едно от задължителните неща, но много е трудно на тази фаза, така да се каже, аз се кръстя и се надявам другото да, про, да прокараме. Така че ясно ви отговарям. Що се отнася до целият пакет от а, а, мерки в областта на авторското право, аз бих желала да кажа, че това, което обсъждаме с а, тези общества, които дружества. И това, което в момента е важно, че всички тези хора на изкуството, писатели и така нататък, например във Франция, те получават само 41% от а, а, възнаграждението. Останалото се а, остава в ръцете на тези събирателни дружества. Трябва да има нови а, а, методи да се реши този въпрос. Защото тези хора на изкуствата, те имат е, нужда от е, истинско възнаграждение, иначе те трябва да си търсят втора работа, за да хранят децата си. А събирателните дружества, може би в миналото са били много полезни, отлична работа са вършили, не знам, не съм сигурна. Но днес а, е, а, подхода към управлението трябва да се, бъде част от нашата политика и именно Мишел Бърния обещава това и казвайки това, трябва да а, дискутираме европейската лицензия. Не означава, че а, те са нелицензирани, но трябва да има паневропейска лицензия. И тя трябва да бъде вградена в контекста на единия цифров пазар. Защото по-голям брой хора искат да се възползват от него и да не бъдат блокирани тъй, поради причина, че живеят другаде. Закрила на данните и това, което е свързано с хакерите, това тук опира до стратегията за интернет сигурност. До края на годината аз ще представя стратегията ни в тази област. Въпрос е с децата. Напълно, изцяло съм от сърце съгласна с вас. Знам, че губернаторите на големи фирми, предприятия работят а, с този въпрос и им е, са помолени да излязат с предложение. Ако разбира се, те не са удовлетворителни, ние ще излезем с наши, но ако те биха могли да излезат с няколко процедури, големите телекоми а, и в края на краищата родителите а, и малките деца действително да бъдат а, а, да се възползват от това. По-низките цени на роуминги, защо не по-голямо постижение а, и защо властявате парламента да поеме тази инициатива. Разбира си, не, аз съм а, а, съгласна с... Не само, че... Но искам да взема предвид да вземете предвид и това, че моята стартова позиция в този дебат беше, че нези, които участват в тази роуминг процедура, трябва да вземат предвид, че таваните на цените трябва да бъдат само максимални тавани и да бъдат е, защитна клауза е, да не бъде нарушено правото на, конкурен... на конкуренция, да не бъде ограничена конкуренцията. И това, което аз искам да постигна с моя подход е да има балансираност, но от една страна тези, които са ангажирани да а, да също да бъдат заинтересовани от е, това, което е, предлагаме да се направи, т.е. да гледаме не само потребителите. Да, е, интересите на потребителите са най-важни, но мисля, че а, такава е тънката разлика, която се опитах да обясна. Утре или бъдеще, скоро бъдеще ще се финализира това. Ще постигнем, надявам се, по-низки цени, отколкото сме имали и още по-добри очаквания за инвестиции в тези област. Имаме нужда от огромен инвестиционен пакет. И ако видим какво вече е заложено в началото на конвейера, така да се каже, и каква огромна информация а, от данни, а, за нас е изключително важно по-скоро да бъдат направени тези инвестиции. Благодаря, госпожо комисар, за това, че дойдохте, че отговорихте на всички тези въпроси. Както винаги, е удоволствие да бъдете с нас, тъй като говорите по един широк набор от въпроси. И много от нас са заинтересувани в най-важните досиета. Ние всички искаме да подкрепим цифровия пазар. Желаем ви успех и се надяваме през юни да поставите на вашият дневен ред пред всички. Благодаря. Uh, И така, колеги, благодаря ви за търпението. Е, аз си мисля, че винаги трябва да се възползваме от присъствието на комисарите. Сега, благодаря ви за това, че зададохте кратки и ясни въпроси. Сега вече можем да преминем направо към гласуването. Моля, подгответе картите си тогава, когато има някакво съмнение. госпожа Гебхард и а ако има разлика с, с другия докладчик, тогава ще преминем глас към електронно гласуване. Искате ли да кажете няколко думи? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колежки и колеги, на докладчиците във всяка за много доброто сътрудничество. Ние постигнахме редица добри компромиси ние всички искаме гражданите действително да имат достъп до банковите услуги. Това просто е много важно в днешния живот. И това е добре. Е, работихме по списъка с гласуването до късно вчера вечерта. Говорихме и по телефона. Имам сега един въпрос, който искам да го поставя на нашата правна служба. Въпрос, който възникна днеска при обсъждането в моята група. Въпрос, на който не можах да отговоря моите колеги искат да знаят този отговор на този въпрос, за да гласуваме това, което имаме предвид. Става дума за компромисното изменение едно, в което използваме понятието EU Residence – аз а, включих текста граждани и гражданки, citizens, други говорят за потребители. Мен ме попитаха какво значи резиденс. Английският ми е не е толкова добър, не познавам тънкостите на английски язик, за да мога да знам това. И включвали резидент също и тези, които нямат покрив над главата си и свързано ли е с адрес това, адрес по местоживеене. Ако е второто, не е това, което ни желаем. Имаме предвид всички гражданки и граждани. И може би а, господин Нука с неговото богатство на езика ще може да ни обясни какво означава EU Residence, за да разберем добре това понятие. Благодаря. Uh, добре, ще помоля Лука Бизачио да коментира това. Благодаря много. Трябва да кажа, че доколкото знам, няма понятие, правно понятие EU residence, е, но съмнявам се това да включва бездомните. Това е свързано с свободата на придвижването. Идеята е да се има предвид онези граждани на Европейския съюз, които а, е, да, това е свързано и с бездомните, не е свързано с конкретен адрес. Надявам се обаче, че това отговаря на въпроса. Значи става дума за всички законно пребиваващи в Европейския съюз хора. Тогава нямаме проблем, ще оставим така понятието. Okay, good. Right. Anybody, any other... И така, иска ли някой от докладчиците в сянка да вземе думата? Започваме с компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се очевидно. Изменение 20 пада. Изменение 21. Госпожа Тюринен, кой е за? Електронно гласуване изменение е, е 21. Имаме е, 5 в повече от ЕНП. Сега намаляват, вече са 3 в повече, 2-ма. Е, сега в, имаме един в повече от социалистите, един в повече от АЛДЕ, един в повече от консерваторите Да, извинявайте. А, нямам а, карта за гласуване. Моля да му. И аз а, нямам картата си. Ще трябва да проверяваме тогава а, край на гласуването. Нека да започнем от начало. Съжалявам. Отново режим на гласуване. Първото беше проверка. Нека да проверим. А, моля, гласувайте всички. Имаме един в повече от ГУЕ. Или системата нещо си прави номера, или... Всъщност тук не сте в тая комисия, в която трябва. Май. Oh, I see. I didn't realize our committee is programmed in here now. Тук е програмирана комисията. Всъщност, тук е програмирано за някаква друга комисия. Добре, сега нека да броим гласовете на този етап. Просто ще преброим гласовете, това ще бъде по-просто. Така, има трима от ЕКР е искате да се провери електронно ли? Сега ще се промени тук системата. Безценната Сандра ще промени тук машината. Сега ще броим ръчно. Връщаме се на изменението на госпожа Тюринен. Изменение 21. Кой е за? Против? Очевидно се отхвърля. Изменение 22 на господин Шмидт. За? Против? Приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 46 на госпожа Хед. Е, е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 47, 27, 27 поправя се председателя на госпожа Гепхард. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 28 на господин Фокс пада. Изменение 29 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Част 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3, Ханс Петър Майер, кой е за? Трябва да преброим. Моля, гласувайте кой е за. Против. Отхвърля се 16 за 19 против изменение препоръка 2. Доколкото разбирам, работим по първоначалния параграф. Препоръка 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме следователно към изменение 36 на господин Дион. Това ще бъде нов параграф, ако бъде прието. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 39 на госпожа Гебхард. Кой е за? Против? Отхвърля се изменение 40 на госпожа Гебхард за против. Нека отново да направим кой е за ще трябва отново да преброим гласовете. против Приема се 19 на 18 гласа. Сега преминаваме към изменение 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 43 на господин Де Йонг. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 44 за? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3, кой е за, против, приема се. Преминаваме към компромисно изменение 4, за, против, приема се. Имаме сега препоръка по първоначалния параграф на госпожа Гебхарт. За против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 50 и 7 на госпожа Хейт. го е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А, 61 на господин Фокс. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 62 на господин Шмидт. Гласувайте, моля, електронно, да видим дали ще стане по-бързо. Край на гласуването. 24 за, 15 против. Изменение 64 на госпожа Гепхард. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 63 на господин Попаки с коза против. Въздържали се приема се 65 за против. Въздържали се приема се 64 отеглено. 67 гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 19 на 18, но аз гласувах против. В този случай пада изменението. А, преминаваме към изменение 68 на господин Фокс. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с 21 на 15, 69 пада, 70 на господин Шмидт. Кой е за? Против. Отхвърля се 71 на госпожа Хед. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отново 19 на 19. Госпожа Тюринен е... Вие за ли сте, госпожа Тюринен? За ли сте? Пада тогава. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 77 на докладчик. За против приема се 78 и 76 падат. 79 на докладчик. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 83 на докладчик. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 84. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 85. Кой е за? Не, всъщност, всъщност режим на гласуване по 85, край на гласуването също се приема. Изменение 86 на господин Майер, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 87 отеглено. Изменение 1. Вече сме в точките на преамбюла. Кой е за? Всъщност изменение 2 на господин Шмидт. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 3 не се гласува. Изменение 4 а какво правим? Гласуваме. Режим на гласуване по изменение 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 пада. И 6 пада. Преминаваме към компромис изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 11 на Ханс Петър Майер. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 на господин Шмидт за. Превода не върви толкова бързо, колкото вие така говорите, така че по изменение 12 е, имам известен проблем. Искате отново да гласуваме по 12, така ли? Имате ли нещо против? Извинявайте, ако съм ви пришпорил твърде много. Режим на гласуване по 12. Проверяваме 12, край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Кой е за? Против. Отхвърля се. 14 пада. 15 на господин Де Йонг. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 на господин Майер за, против, въздържали се, приема се. 17 на господин Шмидт. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 19 на госпожа Тюрюнен. Режим на гласуване. Край на гласуването. 20 за, 17 против. Приема се. Сега преминаваме към електронно гласуване по цялото становище. Режим на гласуване. Край на гласуването. 36 за, включително госпожа Тюренен. Няма против. Един въздържал се. Благодаря, госпожо Гепхард. Поздравление. И очакваме защитата на а, тези изменения в економическата комисия. Сигурен съм, че ще го направите прекрасно. Благодаря, колеги. Сега, една минутка за колегите, които няма да останат, тихо да се изнижат от залата и след това ще започнем обсъждането на следващата точка. Uh, so Ако моля, да, а, може да ви помоля да въведем ред и да преминем към следващата точка от дневния ред. Първи обмен на възгледи. Имаме около 20 минути. Това е на докладчика, ако нямате нищо против. По нашето становище за, на Комисията по економически въпроси. Господин Терхо е към интегриран европейски пазар за картови интернет и мобилни плащания. Тишина, моля, призовава председателя. Това е в отговор на зелена книга от Европейската комисия. Господин Коферати е нашия докладчик. Имаме ли представител на комисията? Да. Ще ви дам думата. Штам. към края на обсъждането. Господин Ариас, господин Шмидт, господин Енгстрем, господин Билан са докладчиците в сянка. Господин Коферати, ще откриете ли дискусията? Благодаря, господин председател. Поради краткото време искам да се огранича само върху съществените въпроси – До 20 май ще изготвя текст направо на английски език, за да може да се ускори разглеждането му. Това е наша готлива тема. Трябва да се справим с редица трудни положения плащанията в, чрез тези медии в различните държави членки. Бе обсъдена вече, също имахме и обсъждане с госпожа комисаря, първите проблеми са свързани с <clears throat> е, банките в различните държави. Трябва да създадем единност във всички държави на Европейския съюз. Днес има различни процедури, но условията и техническите характеристики се различават в отделните държави, което създава поне два проблема. Първо, условия, които са по-изгодни за банките – по-изгодни за банките, отколкото за потребителите. И защо трябва да бъде така? Защо банките трябва да извличат големи печалби по този начин? От друга страна, това води до нееднакви условия и до трудности за гражданите, които използват тези инструменти. Граждани, които се движат от държава в държава в Европейския съюз – и ако има единност, би било полезно за тях. А, така се получава, че потребителите трябва да плащат различни суми в отделните държави. Това искам да го подчертая. Става дума действително за уеднаквяване и максимална прозрачност. Една друга трудност за потребителя е липсата на прозрачност. Това създава опасения в потребителите и те просто не използват съответните инструменти. Защото не са наясно с тях. По този начин се създават опасения относно използването на тези иновативни инструменти за плащания. Така че искаме да повишиме прозрачността, но не бива да забравяме, че това са важни средства за плащане, също са важни относно избягването плащането на данъци. Ако искаме прозрачност, то неизбежно трябва да се използват процедури, които да са подчинени на известна стандартизация, за да може във всички държави по един и същ начин да се действа. Кодификацията на тези процедури трябва да служи на, за, на облегчаването на достъпа до тези инструменти. При картите криптовите плащания, при интернет плащанията и по мобилните плащания. Под мобилни плащания имаме предвид чрез GSM-а. Относно прозрачността, смятам, че това е основна предпоставка, която въжи не само за таксите на банките, но за всички видове плащания – и на цялата система. За да се създаде прозрачност, трябва да има знания. И една важна тема в тази връзка е да можем да различаваме между потребители, банки, предприятия. Да се подава систематична информация на потребителя. Нужна ни е процедура за предаване на тази информация. По-настоящем има различни форми за тази цел, но се нуждаят от подобрения. Естествено, информацията трябва да взима предвид езиковите различия в отделните държави – Ефикасна информация означава също е, потребителите да не се объркват, да, не се страхуват. Тогава потребителите ще имат по-висок контрол върху техните спестявания и върху техните сметки. И още една тема, на която искам да се спра – която е свързана с другите теми, за които говори. Това е темата за сигурността. Това е тема, от която зависят много други теми. Сигурността трябва да е централна тема при тези плащания. Особено за по-слабите хора, които се нуждаят от защита, които имат по-големи трудности да използват днес тези инструменти. Хората често се страхуват да изберат тази форма на плащане. Много хора също не са свихнали е, да получават информация на този банков език. Това въжи както за по-слабите граждани, така и за по-възрастните е, граждани те се страхуват, че може да им бъдат взети парите, които те дълго време са спестявали. Потребителите се страхуват да не загубят парите си, когато смятат, че тези, тази процедура по използването на тези инструменти не е достатъчно сигурна. Нужно ни е спешно по-високо ниво на сигурност – без да нарушаваме основните права на гражданите, трябва да имат достъп до информацията, без да е, има опасност да загубят парите си. Поради субективни причини или поради е, обезпечения и гаранции. И още на последна тема която е свързана с сигурността, именно защитата на данните. Важна е веригата на чувствителната информация да бъде до минимум сведена. Трябва да се осъществява контрол, периодичен контрол, за да се избегне да възникне вакуум. или да се пост да се допусне упражняването на негативни практики. Това може да доведе до изпускане на информация навън и нарушаване на защитата на данните. Аз се опитвам да бъда кратък по тези теми. които трябва да имаме предвид в връзка с темата. Става дума да създадеме едино пространство за плащанията. Централните банки, комисията имат също своите задачи. Те трябва да допринесат а, към това. Саморегулацията е важна, Но това не е само достатъчно. Само това не е достатъчно. Ако действително искаме да влеземе сигурно в пристанището и да се използват действително тези инструменти, трябва да направим и последващите стъпки, които следват след саморегулацията. Разбира се, трябва да обсъдиме тези стъпки и парламента трябва да даде своето одобрение. Това е първо обсъждане на тази тема и аз съм силно заинтересован да чуя какви бележки ще направят колегите. При по-нататъчните заседания ще имаме възможност да внесем изменения, да се задълбочим в тази тема. Също и да споменеме и да обсъдим теми, които се интересуват, е, от които колегите се интересуват. Както казах, на 20 май ще представя текста на английски язик. Срока за измененият е 22 юни, а гласуването в комисията ще бъде на 6 септември. Сроковете са доста а, малки но ще се правим. Няма много, няма много време между отделните фази, но смятам, че това пък е добре. От друга страна, един ефикасен метод, за да се получат най-адекватните решения. Тъй като ако са много дълги сроковете, ще забравиш какво си обсъдил преди това или в началото на срока. И трябва често да започнеш от начало. Затова е много добре да имаме по-кратко време. Благодаря. Благодаря много, господин и Не се съмнявам в качеството на вашата работа. А това е важен въпрос. И така, да чуем какво ще кажат докладчиците в Сянка. Господин Майерс. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо, искам да кажа, че една от най-важните теми за електронната търговия е тази тема. Тя заслужава голямо внимание от наша страна. Времевия график е доста тесен, 20 май. Не знам, ще има ли заседание с докладчиците в сянка до тогава? Аз бих искал с вас по-подробно да разговаряме по тази тема. Ако знаем какъв текст ще представиш. Не искам да, да ви притискам, но е хубаво да имаме възможност да миним мнения до тогава. Сигурността е много важна. Цените, по-точно таксите на банките, са много важни. Или таксите при плащанията по интернет загрижени сме за тези теми. Банките се интересуват много от тези плащания, плащанията с карти или с мобилни устройства, но те не са единствените участници на пазара. Има и други начини на плащане. Аз съм сигурен, че ще има бъдеще и други форми на плащания, а не само за банкови плащания зелена книга по тази тема е на лице, но нищо друго нямаме. Това са данни в Зелената книга, които са времени данни, а 20 май ми се струва, че твърде скоро като срок за подаване на измененията. И ако искаме да спазим този срок, се питам откъде мога да събера повече информация, повече данни – за да подобрим този документ. Благодаря. Господин Шмидт. Благодаря, господин председателю. И благодаря и на вас, господин Коферат. Не се съмнявам, че ще свършите отлична работа. И както каза председателя, това е изключително важна тема липсата на трансгранична система за плащания създава проблеми. Понякога размишлявам какво права аз сама, самия, за да видя какво се става. Аз съм ползвател на трансгранични плащания. Това лято, господин Харбър, отивам в Лондон, имам билети за Олимпийските игри. Но не беше никак лесно да закупя тези билети. И на обикновения пазар е по-лесничко, но на вторичния пазар, т.е. повечето от билетите са там, никак не е лесно. Providers... Един от е, доставчиците се споменава, повече няма да работя с него, ако не си променят е, системата, защото беше крайно сложно. Изплат, изпратих парите Разни ограничения имаше, разпоредби, трябваше да, вър... да говоря по телефон. Аз бях в Штатите тогава, но с две думи беше сложно. Накрая си получих обратно парите, но за това всичко плати големи такси. Може да съм по-тъпичък потребител, но не съм сигурен. Мисля, че си съществуват проблеми. И мисля, че да, ние се говорим да се свързваме с хората и че това са неща, които са важни за обикновения гражданин и колко е важно да, е, да, да позволим да бъде свързан но мисля, че темата и така както подхождате е много добре поставена. Нямах време да изслушам комисаря Кръс, но аз съм запознат с нейните приоритети. Мисля, че тази тема, ако постигнем резултати, ще бъде добре за малките и средни предприятия, защото пазара е, е разпокъсан но и аз имам няколко въпросителни към господин Коферати. Сигурност, както вие казахте, за тези, които ползват системата. Защита на личните данни. Как се осигурява? Тук колегата зад мен ще разшири това. Много важно, изключително важно е кои данни, какви данни имат право да използват и да борават с тях. Прозрачност на таксите на разходите за потребителя и вие го казахте и то произлиза още и от зелената книга. Co-badging или използване на системата по-ефективно, т.е. съвместяване на ползването и разбира се правната ситуация. Т.е. как можем да успорваме евентуални а, неправомерни действия от страна на този, който а, предоставя услугата. И ще заключа, като кажа, че ако успеем, аз подкрепям усилията на комисията, разбира се, а как бихме могли да предвидим някои проблеми, да речем, при разделянето на Европа на две писти, скоростни писти. Достъп до интернет и доставчици в един брой страни, а в други страни това го няма. Аз мисля, че трябва да имаме паралелни писти, когато боравим с инфраструктурата и с този цифров дневен ред. Това ще е от полза за ръста в Европа. И ще създаде една нова надежна система но аз съм оптимист и аз, господин Коферати, разчитам много на вас. Не се съмнявам, че докладът ще бъде добър. И пак ще го огледам и може би ще внеса някои допълнителни изменения. А, като се надявам накрая всички да постигнем широк консенсус. А, съж... съчувствам за това, което сте преживял с Олимпийските игри. Мога да ви помогна, ако имате нужда от още билети. Пратете ми имейл. А пък има и начин да се гледа по интернет. Господин Енгстрем. Благодаря. Аз съм съгласен с преждеговорившите. Много важна тема е по, разли... по няколко причини очакваме такива системи да процъфтяват. Но аз имам една конкретна тревога, а именно, че трябва да гарантираме наличието на европейски контрол над тези системи. Аз имам предвид конкретно това да гарантираме на европейските стопански субекти, организации, да не бъдат блокирани, да не могат е, да ползват тази система, да не бъде ползвана тази система от страни извън Европейския съюз, имам предвид Съединените щати. Да има такава организация. Например, в Wikileaks, като всяка друга организация, очакваше на приходи парични. Штатската администрации са подали тази инициатива на безхартийна търговия с кредитни карти и други методи. И от... Но тук ние не говорим за Wikileaks. Искам да кажа, че това може да се случи на, всеки, на всяка европейска фирма и да влезе в конфликт с американска организация. Доколкото знам, в момента не се водят някакви правни действия срещу Wikileaks в Штатите, но мисля, че една страна, която няма контрол над собствената си валута и системата на плащания, Това е едно от изискванията за, да, за членство в ООН, например. Знам, че и аз не мога да представя готово решение, но просто трябва да вземем предвид и този аспект. Сигурен съм, че господин Конферати, Коферати ви е слушал внимателно. Господин Била. Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към преждеговорищите отношение на това, че интегриран европейски пазар е важен. Има за, транс, за трансграничните плащания. Трябва да се създаде общо европейска система – единно пространство за плащания. Няма достатъчно знания при гражданите, при банките. Не се окружават потребителите да използват такива плащания. Много европейци продължават да ползват по-бавни и по-скъпи системи. Господин Коферати говори по този въпрос. И в проекто доклада се надявам ще има достатъчно место по тази тема. За Польша, моята страна, е много важен този е, доклад и за трансграничните плащания. Няма причина да има голяма разлика в таксовите. Тези, които предлагат е, карти, за плащане е, третират гражданите по, странич, по странен начин. Е, Mastercard, например, 0,75%. Е, так, виза плащанията са 19%. Доста високи такси за Европа. И крайно време на европейско ниво да се регулират тези такси а, полските власти година ред не могат да се справят с този проблем, но важно е във вашия доклад да бъдат включени тези неща. Благодаря. Сега остана господин Шваб. Благодаря, господин председател. Поздравявам е, мислите на господин Коферати по този доклад. одобрявам това, което каза колегата Пабло Ориас. Става дума за един централен пункт за регулация на електронните плащания, да има контрол върху системите за плащане в Европа. При разглеждане на зелената книга е, очаквам сега да ми даде комисията разясняване относно а, платежоспособността на кредитите, в Германия има една организация Шуфа, която проверява кредитоспособността при трансграничните плащания смятам, че не може или трудно ще функционира някаква подобна система, но искам да попитам комисията на кое место трябва да разгледаме този въпрос, тази тема. И второ, директ директивата по правата на потребителите а, от, са важни създаването на по-голяма доверие в цифровата търговия, но това не е достатъчно. Интересуваме комисията да каже как ще установи платежоспособността а, при цифровите плащания. Трябва да имаме и цифрова възможност за продава, за проверка на кредитоспособността. В Зелената книга обаче няма нито дума по тази тема. Благодаря. Има ли някой друг евродепутат, който би искал да направи а, коментари? Ако не, покамвам господин Пеле. Вие редовно присъствате по обсъждане на различни теми. Ще ни бъде интересно да знаем, тъй като това е зелена книга, отворена за консултация? Как, кога ще станат, се проведат? И как се отнася този доклад към материалите, които вече сте получили? Това е а, отговорност на економическата комисия най-вече. Документа излезе през на 11 януари. Благодаря, господин председателю. Да, ще ви дам някакви сведения за консултациите. Публичните консултации приключиха в края на април. Получихме около 300 мнения от различни страни. Нещо остава технически, казва оратора. И в момента ги анализираме отговорите. Неодавна проведахме миналия петък публично изслушване с около 400 регистрации от всякакви потребителски организации, от а, картови дружества и от а, други организации. И така, все още смиламе цялата тази маса от информация, която получихме. Както казах, продължаваме анализа на тази информация, но нашето намерение да излезем с предварителни възгледи по отношение на възможни приоритетни действия до лятото, а именно до края на юли. И ако парламента ще излезе с позиция също преди края на юли, ние ще можем да я вземем предвид. А ако не сте готови, ще имаме една възможност за гъвкавост след края на лятото тъй като това, което ние, с което ние ще излезем до края на юли, ще бъде само индикативно. Ето това е общата рамка на а, графика. А, по въпросите, повдигнати от господин Коферати, от а, докладчиците в Сянка, господин Шваб особено, всичко е много важно. По-нататъчното интегриране на този пазар на плащания на трансферите включително, защото смятаме, че има а, поле за извличане на допълнителни ползи. Дава по-голям избор на потребителите, насърчава конкуренцията между доставчиците на услуги и повишава сигурността. И разбира се, потенциалните ползи са важни, но едновременно с това е висока и предизвикателството и това, което Зелената книга, към което се обръща е а, а, една интеграция, т.е. на първо място преодоляване на разпокъсаността, преодоляване на националните граници, даване възможност за нови а, участници на пазара, една възможна паневропейска кредитна карта и също при имуществата на различните а, бизнес модели а, и а, таксата при прехвърляне от една валута в друга, цените. Това са въпроси, на които нямат пълно познание и дори и продавачите и потребителите. Използване на да използваните механизми сега са или твърде скъпи, или не много ефикасни. Поставя се въпроса и за стандартизацията, интероперабилността, сигурността, а и важният въпрос за крила на данните. Всичко това е обхванато в Зелената книга. И последната точка е въпроса за управлението на СЕПА, зоната на СЕПА. И въпросите, които вие повдигнахте, когато ние повдигнахме пък въпроса за приемане на регламента по СЕПА и очакваме от правителствата до края на годината да излязат със своят отговор. За ваша информация ние ще пратим наши хора на всички технически семинари, въркшопове на тема добро управление, за да предвижим въпроса напред. И така, графика, който сме създали, е до края на юли. И ние работим също в посока да очакваме и от вас позиция от парламента. А това е. Много въпроси бяха повдигнати тук. Благодаря. Благодаря много. Господин Коферати, господин Коферати, удовлетворен ли сте от тази предложена времева структура или график? И това, което вие предложихте, е доста разумно, макар че наистина трябва да работите по-усилено с докладчиците в сянка. Да, прав сте, разбира се. Времевия график е много амбициозен, но аз предложих тези срокове, защото ако погледнем реално, е, гласуването ще стане през септември. По-рано няма да го направим, поради изложените причини. И след като искаме да гласуваме в началото на септември, трябва своевременно да предадеме нашето становище на економическата комисия – за да, се под, под, за, за да може тя да подготви своето гласуване. Няма голяма разлика между края на юли и началото на септември. Поради тази причина смятам да запазим сроковете, които споменах. Ако позволите, ще повторя това, което казах. През това време ще бъде необходимо да работим и имам намерение да се срещна с докладчиците в сянка, щом е готов текста. Да обсъдя с тях подобряването и ускоряването на работата. Още една бележка от моя страна. Благодаря на изказалите се докладчици в сянка. Ще взема преди всичко това, което бе казано. Но е ясно, че е една щекотлива тема, но и важна тема, не само за отделните хора, за народното стопанство на държавите, членки на Европейския съюз, но нужна, нужни са сигурни, ефикасни системи на плащане, което, която ще гарантира положителното развитие на цялото народно стопанство на отделните държави членки. Важно ни са важна е тази система, както за самостоятелно заетите а, лица, така и за малките и средни предприятия. Всички трябва всички ние трябва да постигнем положителен резултат по темата хармонизация и европейски контрол – по този въпрос е, не бива да го оставяме на регулаторните органи на отделните държави членки. Могат да се създадат конкуриращи механизми. което не е от полза за крайния потребител – а важни са хората, които ще работят с тези платежни средства. Искахте да кажете нещо по графика. Да, по графика трябваше да посоча, за което се извинявам, че всякакви конкретни предложения няма да бъдат включени преди първото три месечи на следващата година, независимо от това дали са от законодателно и от незаконодателно естество. Ами добре, ще работим с вашия график е при положение, че консултацията почти завършена. Ние ще зададем идеите, економическата комисия ще продължи да работи, това ще зададе перспективата за пазара. Благодаря, господин и Сега преминаваме към последната ни точка. Преди заседанието на координаторите искам да ви помоля да бъдем кратки. По-нататък ще имаме време <clears throat> да говорим. Това е становище на комисията за изменение на съществуващата директива за повторната употреба на информацията в обществения сектор. Това е изменение на директива. Госпожа господин Хансвек е, ще говори, госпожа Вайла, господин е, Хацимакакис не е тук, госпожа Вахер иска да се изкаже, господин Енстром е тук и аз съм тук като докладчик в Сянка. Вероятно ще се изкажа някой друг иска ли? Да, господин е, Де Йонг. Извинявайте се, ви пропускам днес, ще ви се реванширам. Включих ви, да, и Савин. И така, нека да започнем с Малгожата. Благодаря, господин председателю. Днес ще бъда ще говоря вместо господин Часковски, който за съжаление не можа да дойде а, на това заседание. Той в момента е в Штатите поради а, проява на комисията ИТРЕ. Неговия документ обаче е пред очите ми. Става дума за директивата относно повторната употреба на информация в обществения сектор и сегашното и състояние. Сегашната директива не променя националните правила за достъпа до публична информация, следователно не се казва какви документи следва да бъдат предоставяни. Това не задължава държавите членки да а, осигурят повторната употреба на информация в а, обществения сектор и каква информация следва да се оповести от държавите членки. И а, следователно в някои държави членки повторната употреба е, а, а, се подчинява на правилата за допълнително използване и се регламентира отделно. Именно за това в този смисъл са най-големите промени в директивата. Европейското законодателство въвежда само минимална хармонизация по по-нататъчното повторно употребяване на информацията за комерциални и за некомерциални цели. Споменава се също така, че документите следва да бъдат предоставяни в електронен формат, но само тогава, когато това е уместно и когато е възможно. Следователно, Реформата предвижда обща промяна, според която всички документи, които се оповестяват от институциите в обществения сектор, ще могат да бъдат използвани по-нататък за различни цели, както търговски, така и нетърговски. При положение, че не са е, защитени с правата на интелектуалната собственост на трети лица. Това разширява приложното поле на директивата. Музеи, библиотеки, архиви се включват в това приложно поле. Споменава се също така и достъпа до информация, така че и машините да могат да обработват информация и в резултат на това достъпът ще бъде по-лесен за потенциалните потребители. Максималните разходи също така се споменават за повторната употреба на информация в обществения сектор. И така тези разходи се поемат за повторната употреба. Спомнават се и регулаторни процеси, свързани с повторната употреба. Каква е позицията на господин Трасковски? От гледна точка на нашата комисия, ИМКО, директивата е от огромно значение за европейските потребители, но главно за предприемачите в Европейския съюз. Именно за това по-нататъчните проблеми а, са много важни за докладчика. Формата на информацията също е важен. Това, което следва да се спомене е нейния а, неутрален характер – за да може да бъде възможна повторната употреба на информацията, като се използва на личния софтуер, без да се отдава предпочитание за някак, на някакъв софтуерен продукт. Разходите за институциите в обществения сектор също така трябва да бъдат ясно оповестени. Когато говорим за конкретните точки, докладчика смята, че музеите, архивите и библиотеките следва да бъдат разглеждани отделно. На трето място, там където е необходимо, стандартното лицензиране ако е възможно, е, това трябва да бъде открито лицензиране по интернет. И накрая, практическата информация, предоставена от държавите членки за информацията в обществения сектор, следва да се представя онлайн. Докладчика е против засилването на бюрократичните бариери и създаването на нови органи, ако това е намерението на комисията. Докладчикът се съгласява с факта, че има както правни, така и съответни институционални правни рамки на национално равнище, които да уреждат тези въпроси. И така, това беше становището на господин докладчика, господин Трасковски. Аз искам сега да изслушам становищата на докладчиците в Сянка. Аз ще ги предам на господин Часковски. Благодаря. Председателят, благодаря ви много. Госпожа Вайлев, първо трябва да ускорим нещата. Благодаря, ще бъда кратка. Когато прочетох е, документа, мислих си, че не сме водеща комисия и наистина не сме такава. Е, добре е, че комисията създава един по-малък формат. От 2003 до днес, точно в областта на цифровата революция толкова много неща се случиха, че цялата информация, която събира обществения сектор и която до голяма степен не е конфиденциална, трябва да бъде достъпна за другите. Е, прозрачността, откритостта е важна. Има държави, които много са се подобриха от 2003 година до сега. Например, Англия, Франция и Дания – Мога да кажа също и за моята страна, Германия, въпреки че има големи, голяма съпротива все още обществената администрация не е много служлива към гражданите по даването на информация. Е, трансграничното използване на информация, европеизирането е много важно консул... това, което предлага комисията, известна хармонизация, конкретизиране на приложното поле, считам, че е много важно и я подкрепяме тази цел. Освен това подкрепяме и баланса между обществения интерес и личната защита на данните. Това ще остане Предлагаме също данни, които са от обществен интерес, да бъдат аноним, анонимни, анонимизирани и въпросът с интелектуалната собственост също да се защитава. Съжалявам, че при това важно досие, поне в становището по защитата на данните, пише, че отговорното лице не е до, не, няма допитване до него. Но е, след като комисията е направила оценка на въздействие в 73 е, точки предлага редица подобрения, за които вероятно комисията Либе е отговорна, е, но и аз бих искал да ги прочета тези точки. Може би ще е възможно да помолим докладчика да се преведе материала, по-точно отчета, доклада на отговорника за защита на данните от английски на другите езици. По темата защита на дати, данни, използване на данни, това е, са важни теми през следващите 2-3 години. Така че доклада на отговорното лице по защитата на данни е, бих искал да бъде преведен. Говори се също така за големите шансове с повечето данни, е, ползи за е, малките и средни предприятия, също и за рисковете от злоупотреба с данните. Трябва да внимаваме с другите колеги да постигнем адекватен баланс. Така че, общо взето, Десет години се прави реформа, толкова много неща се промениха от тогава. Подкрепяме тази тема, но и новистите също трябва да включиме в този в това становище. Всъщност има много информация. Водещата комисия, комисията по промишлеността, поради тяхната отговор, отговорност за информационните въпроси. Аз работих по този въпрос, когато бях в тази комисия в 2003 година. Господин Хацимакакис го няма, господин Екстрем, госпожа Рюле. Благодаря. Е, благодаря е, за това, че е, вие изложихте съображенията на докладчика по становище. Както виждам, и аз съм на това мнение, да не създаваме нова бюрокрация. Комисията трябва да направи изследване доколко допълнителни бюрократични разходи ще възникнат при държавите членки, какъв персонал ще е необходим по време на кризата. И последната ми идея, аз съм съгласна с това, което госпожа Вайлер каза. Прави ми впечатлението, че комисията твърде малко се спира на позицията на отговорника за защитата на данни. При MI системата имаме същия проблем. Смятам, че при по такива въпроси целенасочено трябва да питаме за позицията – повече полза ще има, вместо тази оценка на въздействието да говориме за отговорника и доклада на отговорника по защита на дените. Затова искам да попитам комисията как тя се справя с въпроса за защитата на данните. Има ли стратегия в комисията по тази тема? Благодаря. Okay. Не ми стана съвсем ясно за какво говорите, защото има становище от групата за защита на личните данни, поне го има тук в моята папка. Нищо ново няма тук, както казах и колегите, по това се работи. Господин Де Йонг, ако може малко по-бързо, Координаторите вече са нетърпеливи. Искате ли да кажете нещо? Да. Благодаря. Ще бъда кратък, господин председател. Аз смятам това предложение на комисията за твърде бюрократично. За мен е много важно защо приложното поле трябва да се разшири върху библиотеки, музеи и другите подобни институции. Това въобще не го разбирам. Те така или иначе сега трябва да економисват, да пестят. Искат това, което има да го предоставят на обществото. Сега защо ще им слагаме нови правила? Комисията непрекъснато предлага нови правила, и това предизвиква нови разходи за държавите членки. И накрая следното. Става дума за информация, която така или иначе е обществено достъпна. Това са информации, които обществената администрация има и те са достъпни. За да бъдат направени по-лесно достъпни това се оказва, че отново ще струва пари. На национално ниво има запитване от индустрията, от предприятията. Добре, те се обработват тези запитвания, но това е твърде много работа. Когато се... искаш всичко по структурен начин да го представиш, това ще се доведе до допълнителни разходи, а ние пестиме по-настоящем. Uh, Няколко думи накратко от мен, след като съм работил по тази тема. Мисля, че първо е насърчително, че в момента мислим за разширяване на приложното поле. Не съм съгласен с колегата Де Йонг. Мисля, че обществените органи са осъзнали потенциалната ценност на това и също така, че всъщност се създават работни места в реалната економика. Именно там се състои значението. Аз мисля, че различните институции прилагат различни режими за а, налагане на такси. Може да се а, обложат маргиналните разходи, но ситуацията е различна, но ми се струва, че потенциала тук е, че се дава възможност да се експлуатират професионално данните и могат да се използват данните от културните институции, по начин по който може би културните институции не са свикнали да работят на този етап, но ще бъде много полезно за в бъдеще. Съгласен съм с колегите, които казаха, че трябва предложението да бъде минимално бюрократично. Редица държави вече имат служби за информация в обществения сектор, които предоставят независим надзор за предоставянето на данни. И мисля, че е много важно, че всяка намеса на европейско равнище да се направи на пропорционално равнище, тъй като всяка държава си има своите традиции. Като принцип обаче, обаче може да се каже, че има задължително право за използването на тези данни и това трябва да се направи. Ще очакваме какво ще каже господин Трашковски. Господин Сметана, който е много добре известен в тази сфера, аз съм работил с него. Дали да не искате да направите няколко коментара съвсем накратко? Благодаря, господин председателю. Очевидно комисията се насърчава, е насърчена от е, много положителния подход е, на докладчика и на докладчиците в Сянка. И както когато обсъждаме темата по-нататък, ще можем да ви дадем някои насърчителни данни във връзка с бюрокрацията. Ние не създаваме нова бюрокрация, а частният сектор е много удовлетворен от подхода, който ние предлагаме. Държавите членки не чак толкова, но всичко това не е води до значими административни разходи. Има равнопоставеност в тази сфера, която предоставя огромен потенциал за растеж и работна заето. Защото информацията си съществува и тя е събрана и за това са платили да накопланците. И това е нещо, което според комисията е изключително важно. И ние много се надяваме, че ще можем да въведем нови правила, за да засилим повторното използване на информацията в обществения сектор, в обществения интерес, в всякакви а, форми с цел постигане на економическа полза. Председателя, благодаря ви. Съжалявам, че така накратко представихме доклада. Очакваме доклада на господин Трасковски. Той трябва да бъде представен на 30 май, на 21 юни се внася на 29 юни измененията, през, юли ще, през септември ще гласуваме. Макар, че не беше предложено и разгледана оценката на въздействието, комисията, водещата комисия се занимава с този въпрос. Мога ли, госпожо Ханслик, да закрие точката сега? Да, разбира се. Благодаря, господин председател. Благодаря от името на господин Часковски за бележките, които бяха направени също от председателята на комисията. Това, което каза, беше много интересно. Чух, че колегите. Чух и това, което колегите казаха. Смятам, че ще се разберем и ще се получи един добър доклад на добро становище. Ще съобща тази информация господин Часков, той ще се радва. Uh, Прекрасно. С това приключваме официалното ни заседание. следва заседание на координаторите. Искам да помоля нези, които няма да бъдат, които не са координатори, моля тихичко излезте. За следващото заседание на нашата комисия ще бъде в края на май, 30-31 май сряда и четвъртък. Очакваме ви.